е Възобновяваме заседанието. Съобщавам резултатите от втория кръг на гласуването. Брой гласували 704. Бели или недействителни бюлетини 37. 667 действителни гласа, 334 гласа са необходими за мнозинство. За кандидатите е гласувано както следва. Госпожа Келер 119 гласа. Госпожа Рига 43 гласа. Господин Сасоли, 345 гласа. Господин Захрадил, 160 гласа. Сасоли. Господин Сасоли спечели абсолютно мнозинство от подадените гласове. Сасоли е ново президент. Господин Сасоли е новия председател на Европейския парламент. Поздравявам го и му пожелавам на добър час в неговия мандат и го каня да поеме председателството на Европейския парламент. колеги и колежки, скъпи приятели, представителите на институциите, на правителствата, мъжете и жените в тази администрация, към вас – се обръщам и предполагам добре разбирате моето вълнение в момента в който поемам председателството на Европейския парламент да представлявам институцията, която има най-тясна и пряка връзка с европейските граждани. Да представлявам и да отстоявам тази институция. Нашата свобода е дъщеря на справедливостта, на солидарността, която трябва да развиваме. Искам да благодаря на председателя Антонио Таяни за свършената от него работа. Това е една голяма задача. Благодаря за неговата всеотдайност към институцията. Бих искал също така да кажа добре дошли на избраните жени депутати, 40% от общия състав. Резултат, който ни радва, но искаме дори и повече. Приключи една интензивна предизборна кампания, а сега започва голямата ни отговорност по време на мандата ни да реализираме нашата законодателна дейност. Изборните резултати са е, свидетелство и за състава на парламента. В момента ставаме участници в е, исторически преобразования. Изменението на климата, цифровизацията – и редица други въпроси, които са повелята на деня. Всички е, трябва да бъдем обхванати от е, мъдрост и дързост да приемем новите идеи. Искам да припомня духа на е, бащите основатели, които след разрухата на войната, след противопоставянето, проявиха смелост и способност а, да се обединят в името на демокрацията, ценностите и равенството. Този проект не бива да стане жертва на конфликти, на противоречия. Нашите граждани показаха своята вяра в този необикновен проект – това е отговор и на глобалните предизвикателства, пред които сме изправени. Трябва да имаме силата, решимостта отново да започне нашия процес на интеграция, да сменим нашия е, съюз, за да можем да излезем още по-силни в името на нашите граждани. Не бива да забравяме отстояването на свободата, единството, солидарността, ценности, които се нуждаят от нашата защита ежедневно. Скъпи колеги, мисля си за света, който трябва да живее в свобода и мир, на които се радваме днес на изток, на запад, на юг. Има различни предизвикателства. И ние се гордеем с нашето разнообразие. Нито едно отделно правителство в Европа не може да потъпква нашата свобода, нашите ценности, нашето единство тук в Европа. Никой в Европа, правителствата, институциите са плод на демокрацията, на свободния избор на гражданите в избори. И не може да става жертва този проект на наши убеждения. Ние трябва да живеем, да обичаме, да се учим в тази Европа. Никой не бива да бъде унижаван заради своята сексуална ориентация. Ние живеем в единство в разнообразието. И това е нашата идентичност. Нашият економически и социален модел следва да гарантира растеж, опазване на околната среда, устойчивост, да се борим за бъдещето на нашите младежи, да продължаваме процеса на сближаване на нашите региони и територии трябва да продължи. Цифровата революция преобразява нашия начин на живот, начина ни на производство. Трябват ни правила, които да могат да обединят развитието на предприятията, технологичния прогрес с защитата на работниците. Измененията на климата водят до огромни последици. Трябват ни чисти технологии. Милиони са а, младежите, които излизат на улицата, за да изискват от нас един ясен план за спасяване на нашата планета. Ролята на младежите, на жените в економиката, в обществения живот и в политиката става все по-важна. Госпожи и господа, ето, това предлагаме на света. С това излизаме пред него. Защото тези правила трябва да ни помогнат да вървим напред. Европейския съюз не е историческа случайност. Баща ми помни битките, водени с други европейци. Майка ми е била принудена от историческите събития да напусне дома си и да търси обежище в дома на други. Сега ние можем да седнем и да говорим спокойно, дружелюбно, на чаша бира. И би било крайно несправедливо да кажем, че ние сме синове, дъщери и внуци на една историческа случайност. Не в името на историческа случайност е пролята кръвта на младите британски войници по нормандските е, брегове. Нашите страни помнят своята история и в същото време имат желанието за братство, за морален дълг, за човечност. Това е нашата ценност. Ние като синове дъщери и внуци на поколения, което преживя друга история, вече има противоотровата срещу такива събития. В идеологиите пропълзява вирус, който може да доведе до разрушителни конфликти. Колеги, трябва ни политика. Трябват ни европейски политически партии, които отстояват европейската демокрация, както и нови инструменти. Защото това, което в момента имаме, е недостатъчно. Трябва да бъдат укрепени процедурите, така че Европейския парламент да се превърне в образеца на европейската демокрация. Но ние не тръгваме от нулата. Ние се опираме на институциите, които може и да са несъвършени, но се усъвършенстват и отстояват нашата свобода и независимост. Трябва да сме в състояние да откликнем на, на стремежите на нашите граждани, да дадем отпор на онези, които искат да ни разделят. Това е гаранцията за независимостта на европейските граждани защото всички сме господари на съдбата си. Никой, никой не може да ни я определя. Тук, в тази зала, колеги, има хора с огромен опит. Виждам и много познати членове на парламента в предишния състав, както и нови лица. Поздравявам ги с добре дошли. Много се радвам, че 63% от членовете на парламента са тук е, за пръв мандат. Хора с голям професионален опит. Хора, които са дошли тук със своите убеждения, именно с този опит, за да можем да усъвършенстваме Европа, да работим по въпроса за миграцията. Много опасно е да бъдем неподготвени. А работата започва от ръководителите на институциите и правителствата. Дъблинският а, рекламент е тема, по която ние можем да направим законодателно решение с твърдост и решителност. Трябва повече солидарност между държавите членки. И в същото време няма да успеем, ако загубим човечността си. В нас са приковани от погледите на човечеството. Не забравяйте отговорността си. Не бива, обръщам се и към съвета, да се свеждат решения, които разединяват Европа. Мисля, че ще можем по този начин да преодолеем егоизма, дръбнавостта. Съветът и комисията следва с повече смелост да откликват на исканията на нашата младеж, които издигат глас за спасяване на планетата. Днес парламентът започва своята дейност и той е едно средище, в което трябва да се прояви повече смелост, за да се посрещнат предизвикателствата на промяната. Разчитам на сътрудничеството с всички институции, с комисията и нейния председател – не бива а, да се допуска разнобой в а, дейността на институциите. 28 държави членки образуват големия Европейски съюз. 28 държави. От най-голямата до най-малката. Всичките заедно съхраняват нашето културно, езиково, художествено, природно, литературно наследство. И то е неделимо. Това е голямата ни съкровищница, в която има място за наследство на всяка страна. И когато от ваше име имам срещи и разговори. Никога няма да забравя, че трябва високо да държа знамето на нашата институция, на която се дължи уважение и признание. Когато мислим за Брекзит, също трябва да имаме предвид това. Отдалече от Берлин, от Рим, от Париж, нещата изглеждат отдалечени. Да, Брекзит е решението на британските граждани. Трябва ни диалог, трябва ни приятелство при пълно зачитане на правилата и прерогативите на всяка от страните. Представителите на държави е, членки които искат да се присъединят към Европейския съюз. Към тях се обръщам също. Процедурите за разширяване продължават и до сега сме доволни от постигнатите резултати. Накрая пожелавам успешна работа на администрацията на парламента – активната законодателна работа тук в дома на европейската демокрация зависи и от вас. Трябват ни прозрачност, реформи, особено по отношение на бюджетната процедура, но тук можем да дадем голям тласък на тези промени чрез диалог между ръководството на парламента и администрацията. От моя страна има пълна добра воля за сътрудничество. Политическата ни дейност винаги трябва да е в служба на исканията на нашите граждани. Зная, че всеки от вас е готов да даде максимума от себе си, за да бъде по-добра нашата Европа. С сърце и с амбиция следва да вървим напред. Благодаря. Благодаря. Веднага се залавяме за работа. Не зная дали председателите на политическите групи искат да вземат думата. Сега е подходящия момент. Секретар президент, в намен на Европей. Уважаеми господин председател, от името на политическата група на Европейската народна партия на европейските християн-демократи ви поздравявам за избора. 201 милиона е, души в Европа участваха в е, изборите за Европейски парламент. Отчетохме един празник на демокрацията. Всички тези хора работиха много активно по време на предизборната кампания и по време на предишния легислатурен период. Желая ви за следващите две години и половина много успех. Ние ще ви подкрепяме. Благодаря, господин Вебер. Давам думата на Ираче. Е, е Благодаря, господин председател. От името на групата на социалистите и демократите искам да поздравя председателя Сасоли за тази нова отговорност. Едва ли някой може да се чувства по-горд от нас, защото ние сега сме председатели на институцията, която представлява европейските граждани мъжете и жените, които биха искали да изградят една по-добра Европа, да дадат отговори на това, което очакват от нас гражданите, да им върнат надеждата в европейския проект. Имаме пет години пред нас, ще продължим да работим с различните евродепутати и евродепутатки, за да може нашия проект да се подсили, да имаме една Европа на гражданите, на правата, на ценностите –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 Господин председател, позволете ми първо да ви поздравя за избора. Не, împreună. Надявам се, че ще можем да работим добре. Това се очерта вече като една добра перспектива още при първите ни разговори. През последните години и най-вече през тази година на изборите за Европейски парламент стана ясно, че гражданите възлагат големи надежди и очаквания в Европейския съюз. Наблюдавахме е, консултациите в съвета. Разбрахме, че всичко трябва да се гледа е, от гледна точка на прагматиката. Е, ако Европейският парламент обаче не поведе битката за обновлението на Европейския съюз и на европейските институции. Очевидно няма да се получи, тъй като не можем да очакваме от другите институции подобна инициатива. Надяваме се, че всички заедно ще работим за един проект за бъдещето на Европа. Можем да организираме една конференция, на която да обсъдим всичко това което е свързано с бъдещето на Европа. Не бива в никакъв случай да допускаме в врат зад затворените врати в някакви кабинети да се решава бъдещето на Европа. Ние представителите на гражданите на Европа, тук в Европейския парламент, възнамеряваме да направим точно това, скъпи колеги да се борим за повече откритост и прозрачност и а, е, да се преборим за това. А, е, а, е, всичко това, за което ние казваме тук в пленарна зала и изобщо в Европейския парламент да стане реалност. Благодаря. Благодаря, госпожа Келер. Um, you, Благодаря, господин председател. Поздравявам ви с избора. Очакваме с нетърпение е, бъдещата работа с вас. Е, това, което вие споменахте, наистина беше важно. До сега сме работили и за увеличаване на правата на парламента. Това означава да се увеличат и правата на гражданите. Но сега тази наша позиция е атакувана. Ние трябва следователно да подобрим и увеличим европейската демокрация. Това е нашата задача и трябва да продължим да работим по нея. Освен това, би трябвало председателя на комисията да е от водещите кандидати. Необходимо е, разбира се, да разчитате на нас, за да затвърждаваме демократичните права. Много е важна и прозрачността Европейския парламент. Нещо друго, което искам да поискам от вас, господин председател, спомняте си нашите резолюции от последния мандат. Борбата ни с сексуалния турмоз това е още един проблем за жалост в, в рамките на парламента. Искам да ви призова да се отнесете сериозно към тази резолюция. И още нещо, господин председател, ние представляваме групата на зелените, но един от нашите членове липсва. Нямаше как да бъде тук, защото е избран, но въпреки това не е предложен. Не по негова вина. Затова искаме да се запознаете с този случай и да възстановите правата на господин Орион Юнкерас. Благодаря, господин Дзани. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Чест и тежка отговорност е да се поеме ръководството на Европейския парламент в тази трудна ситуация за европейските граждани, които не могат да възприемат институциите като близки. Слушах вашето изказване. Разбира се, споделям някои от вашите становища. Разбира се, трябва да превърнем Европейския парламент в дом на демокрацията, на равнопоставеността. По тези въпроси ние ще сътрудничим с вас. Но преди няколко дни вие говорихте за санитарен кордон, който да попречи на някои парламентарни групи и а, партии да получат а, достъп като всички останали. Това противоречи на а, демократичния пример на представителност в парламента. Надявам се, че това, което заявихте днес, ще бъде превъплатено в реални действия, за да бъде наистина Европейския парламент дом на демокрацията, който зачита волята на гражданите – защото нашата група спечели милиони гласове. Можете да разчитате при това условие на нашето сътрудничество, защото ние също трябва да можем да изразяваме свободно нашето становище тук. Пожелавам ви на добър е, час. Надявам се да говорим тук за институция, която зачита разнообразието и зачита волята на европейските граждани. Благодаря, господин Дзани. Господин Фито. Благодаря. Аз също искам от а, името на ЕКР да ви поздравя и да ви пожелая успех в работата. даваме а, своята положителна оценка на а, очертаните а, цели и зачитаме резултатите от а, гласуването. Много разнообразен е съставът на парламента и се надяваме, че ще се върнем към изконната си а, роля – чрез един по-различен метод Искаме това да е така, защото бихме искали промяна, организационна промяна, промяна в а, начина по който стигаме до решенията и до изборите си. Това поискаха и гражданите. Няма да липсва нашият принос, но той ще бъде за уравновесяване на позициите и за промяна в името на по-добра Европа. На добър час! Благодаря, господин Фито. Господин Шилдеман. Благодаря, господин председател сърдечни поздравления за вашия избор. Говорихте за големи е, политически проекти. Една част от тях подкрепяме засилването на социалните права, е, засилването на е, правата на работниците е един такъв проект. Но необходима ни е демократична основа, за да постигнем успехи. Надяваме се на вас, надяваме се на това да се създаде е, обстановка, при която да работим е, прозрачно, и да не се пренебрегват малките политически групи в този парламент. Това са нашите очаквания към вашето ръководство. Надяваме се, че по този начин ще можем да постигнем повече в процеса на демократизация. Благодаря. Благодаря на всички председатели на политическите групи, които се изказаха. Сега продължаваме по-нататък има образувани следните политически групи. Групата на НП, групата на Прогресивния алианс на социалисти и демократите 154, групата Обнови Европа 108 депутати, Зелени Европейски свободен алианс 64, Идентичност и демокрация 63, групата на ЕКР 62 депутати, групата на Обединената левица 41 и 57 независими, които не принадлежат към нито една от политическите групи. Съгласно член 33 алинея 4 от правилника, обявявам образуването на тези групи. Имате предложението за решение, което е разпространено. Има предложение за изменение на дневния ред в това предложение. То се смята за прието. И сега преминаваме към предложението за решение относно числения състав на постоянните комисии. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И adesso Dobbiamo concentrarci sull'elezione dei vicepresidenti. Сега трябва да продължим с избора на заместник-председатели на Европейския парламент. За избора на заместник-председатели срокът за внасяне на кандидатурите е днес 14.30 след което ще се пристъпи към гласуването. Списъкът и бюлетините са в кабинет 101 в сградата Луис Вайс. Вдигам заседанието и в 15.45 в 15.45 продължаваме работата си. Благодаря.